Е, с е, децата засегнати от синдрома на Дауна. Те имат право на пълна интеграция в нашия съюз, който е съюз на разнообразието. Благодаря, господин Куташ. Сега гласуване. По упростен ред ще гласуваме е, доклада на господин Цабрнох за координация на системите за социална сигурност. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Псифисате Оли. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравления за докладчика. Сега гласуваме доклада на господин Брок. Присъединяване на Европейския съюз към договора за приятелство и сътрудничество в Юго-Источна Азия. Поименно гласуване, начало на гласуването. Телос της ψηφοφορίας. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Сърдечни поздравления на докладчика. Сега, съгласно дневния ред, трябва да гласуваме доклад на господин Рангел. Проект на протокол по повод загрижеността на ирландските граждани във връзка с договора от Лисабон. Това е договора за функциониране на Европейския съюз. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравление за докладчика. Втори доклад на господин Рангел. Проект на протокол по повод загрижеността на ирландските граждани във връзка с договора от Лисабон. Начало на гласуването. Поименно. Край на гласуването. Приема се. Отново поздравления за докладчика. Според дневния ред трябва да гласуваме доклада на господин Течера за ролята на политиката на сближаване в най-отдалечените региони на Европейския съюз в контекста на стратегията Европа 2020. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравление за докладчика. Според дневния ред трябва да гласуваме сега доклада на господин Хауит за правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област относно проект на резолюция. Изменение 2. Поименно начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега точка 8, разделно гласуване. Първа част на точка 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. За. Против. Предпочитам да проверим по електронен път. Гласуваме по втората част на точка 8. Електронно гласуване, начало на гласуването. Мариеш. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 12. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 14. За. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 13. За против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка 41 Разделно гласуване сега. За първа част. Против първа част. Въздържали се. Приема се втора част. На 41 за. Против. Въздържали се. Ще проверим резултата. Електронно гласуване на втората част на точка 41. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Само с два гласа. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърли се. Изменение 17. За против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Точка 60. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4 за. Против. Въздържали се. Ще проверим електронно гласуване по изменение 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. За. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 19. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 20 за против, въздържали се, приема се. Точка 93. Разделно гласуване и поименно. Кой е за първа част? Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Начало на гласуването по втората част. Край на гласуването. Приема се. Точка 99. Разделно. Кой е за първата част? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка 101. Разделно и поименно. Начало на гласуването по първа част. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се и тази част. След това точка 101. Давам думата на господин Силвестрис, който трябва да ни представи устно изменение. Господин Силвестрис. Благодаря, госпожо председател. След точка 101 искам да включим следния е, текст смята, че Правата на жените включват правата на майчинство. Жените често се засягат от економическите и социални условия, което ги кара да прекъснат бременността. И за това е необходимо държавите членки да предприемат мерки, така че хората да нямат стимул по економически и социални причини да се лишават от деца. Това особено голямо значение има за раждаемостта и за правото на раждане.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 повече е, така зачитане и уважение в пленарно заседание. Всеки който, от тези, които станаха, е бил ембрион в определен етап от живота си. Из, устното изменение е отхвърлено, казва председателката. Преминаваме към гласуване. Кто? Тропология 6. Ки и пер, паракало? Подраздел 18, изменение 16. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим ли? Изменение 6. Изменение 6. Начало на гласуването. Електронно. Проверяваме. Край на гласуването. Отхвърля се. Подраздел 18, разделно. Кой е за първата част? Против? Въздържали се? Приема се втора част за. Против? Въздържали се? Предпочитам да проверим втора част на подраздел 18 електронно. Да, заповядайте. Кириарис, Ρίς, έχετε το λόγο. Έχετε ζητήσει το λόγο. Вие поискахте думата, нали така? Заповядайте. Президенте, ми скузи, non posso continuare a votare bene. Госпожо председател, извинявам се. Не мога да гласувам, защото не работи пулта ми моля да бъде изпратен техник. Ще ви изпратим веднага човек. Втора част на подраздел 18. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. По екатон Вио, кататмимата. Прототмима. τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. 102.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 Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Точка 104. Разделно. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част на точка 104 за, против, въздържали се, приема се. Точка 105. Отделно гласуване за, против, въздържали се, приема се. Точка 106. Разделно. Кой е за първата част? втора част, т.е. против, въздържали се, приема се. Втора част сега на точка 106. Кой е за? Против. Въздържали се. Ще проверим. Електронно гласуване по втората част на точка 106. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7 по именно начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 8. Кой е за? против. Приканвам ви да вдигате отчетливо ръка. Инак е, само се бавим с електронни проверки. Кой е против 108? Въздържали се? Приема се. Искате да проверим ли? По-лесно става, ако добре вдигате ръка. Гласуваме по изменение 8. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Точка 112. Господин Тавареш иска да внесе устно изменение. Господин Тавареш, заповядайте. Евхаристо, Кирия Πρόεδρε. Uh, this is an addition to paragraph <clears throat> to... Благодаря на английски. Точка 112. Чета на английски. Добавяме текста. Приветства факта, че Европейския съюз силно подкрепеше изграждането на капацитет за туземните населения в ООН. Подчертава, че е, укрепването на ефективността на техните представители на мероприятия на ООН е от основно значение чрез подкрепа на адекватна логистична, документационна и информационна работа. Призовава Европейския съюз да продължи тази подкрепа. Благодаря. Има ли противопоставяне на това основно изменение на господин Тавареш? Няма. Против. Е, подлагаме го на гласуване. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9. За. За. Против. Въздържали се. Не виждам как гласувате. Затова сега електронно гласуване по изменение 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Точка 135, разделно, кой е за първата част? Против? Въздържали се? Приема се втората част за. Против? Въздържали се? Приема се. Единайсто. Изменение е поименно. Начало на гласуването. Казват ми, че не се чува превод от немската кабина. Сега проблемът отпадна ли? Добре. Изменение 11. Поименно. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към окончателно гласуване на проекта на резолюция, по именно начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Сърдечни поздравления за докладчика. Уважаеми колеги, сега ще прекратим гласуването заради тържественото заседание и след тържественото заседание ще продължим с гласуването. Благодаря ви.